Драги колеги, добър ден! Днес в две части ще се проведе нашето заседание. Първо изслушван с господин посланника Сивенс от Дирекция по управление и планиране на кризите. И след това ще е, видим и положението в е, Конго. Ако нямате бележки по този дневен ред, е, смятаме го за прият. Като съобщение за заседанието, предвидено за 30 август, то отпада, тъй като има нови членове и те няма да могат да присъстват. За това на 19 септември е следващото ни заседание. Освен това, Миналата седмица на 4 юли присъствах на заседание на Комисията отбрана, организирано във Варшава от полското председателство. Комисията на парламентите на държавите членки. Имаше много интересни заседания и беше изложена и амбициозната програма на полското е, председателство по отношение на отбраната. Наистина много уместно изложение. Имахме възможност е, да обсъдим е, посещението през есента на министъра на отбраната вероятно през септемврийската сесия в Страсбург, както и посещение във Варшава на делегация от нашата подкомисия. Наистина това е дейност, която се вписва в доклада на Роберто И така, днес сред нас е посланник Стивенс, който добре познава Европейския парламент, бил е тук в КОПСА, сега е директор на Дирекцията по управление и планиране на кризите, която планира операциите по ОПСО. От доста време не сме правили изслушване на тази структура, структура и сега, след като беше създадена службата за външна дейност, ние с интерес ще изслушаме вашето изложение, какво място заема вашата дирекция в тази нова институционална структура, как работите с военните структури, звена на Европейския съюз. Също така да ни представите операциите, които са предвидени, трите военни операции, които се провеждат в момента, Алтея в Босна и Херцеговина, Талант срещу пиратството, как стоят нещата с мандата на тази операция след втвърдяването на правилата на, с възможни земни операции и а, Сомалия, третата операция. Преди два месеца а, направихме посещение и мисля, че нашия доклад ви беше представен. И се а, удължава мандата на тази операция. Така че ще ви бъдем благодарни за допълнителните е, разяснения, които ще е, направите. Както и вашият ангажимент е, и текущите операции, като изключвам Конго, тъй като по Конго ще имаме специално представяне. Имате думата, господин посланник. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да ви благодаря и да благодаря на вашата комисия за възможността да обмениме мнения по тези въпроси. Мисля, че за, за пръв път се изказвам пред вашата комисия в сегашната си е, длъжност. Е, преди е, предишния път, когато обмених мнение с вашата комисия, бех председател на КОПС. Мисля, че сега е време да обрисуване на мястото на ЦМПД в общата структура и какви ще бъдат последващите операции. Ще продължа на английски, дами и господа. Смятам, че ОПСО направи огромни прогрес през последните 10 години и това придаде много по-важна роля на Европейския съюз като глобален актьор на международната сцена, нещо, което се изисква и от европейските граждани, и от... По този начин Европа заема своето място в света. Знаете, през, че през 2001 година бех създадена структура, но първите мисии бяха в Босния и те бяха планирани и провеждани от една много мъничко, от едно много мъничко звено, което пред постепенно прерасна в една по-голяма организация и през 2007 година вече е, бе създадено СПСС, голямата структа, е и през 2009 година Дирекцията за планиране и управление на кризи бе създадено през е, след а, приемане заключенията на а, срещата на, на върха по предложение на представ... върховния представител Солана. Мисля, че е много, че е полезно да припомня, че в писмо от декември 2008 година Солана, кой написа на, на председателя на Европейския съвет по това време, господин Саркози, че трябва да се рационализират и консолидират структурите за планиране и да се намери по-добра синергия между гражданските и военните единици. Господин Солана а, написа също така, че тази, тази единица ще отговаря за гражданското планиране. Ще се извършва предварителното планиране на операциите и мисиите, провеждане от Европейския съюз в дух на а, целенасоченост и последователност, така че през 2009 година, как, както казах, Беха създадени двете единици от DG8 и DG9. И през 2010 година, когато бе създадено ОПСО, единицата бе прехвърлена в ОПСО. И така в писмата си господин Солана направи някои бележки които и до сега са много валидни и отразяват това, което в момента върши нашата дирекция. На първо място става въпрос за политическо и политическо планиране, което според мен е много важно, за евентуален отговор на а, кризи, в които се включват и гражданските и военните аспекти, така че да се изготвят предложения. Предложения за евентуални стратегически сценарии за действие, които Катия Аштан и държавите членки могат да разгледат и след като дадат съответно решение или пък насоки, се ползва тази стратегия за работа при кризи, при планирането на оперативната дейност. Това означава, че в нашата дирекция целта на планирането е по-дългосрочна. Ние искаме да гледаме от политическия, стратегически а, отправен пункт а, при планирането на оперативни а, действия. И не по-маловажно е нашият стремеж за интегриране на а, военни и на граждански структури, тяхто а, участие, тъй като ние сме единственото звено, което интегрира и военни и а, граждански аспекти. А, освен това, именно чрез обединяването на тези два аспекта ние можем да а, засилим синергията, така например, как да се ускори транспортирането, осигуряването на медицински запаси и така нататък. Освен това, ние имаме редица а, задачи във връзка с партньорствата с НАТО, разбира се, но също така с а, госпожа Лакамишо, господин Карма, а също така по отношение на Либия, но за това няма да говорим сега, но и как изобщо да предадем по-оперативен поглед на, на нашето участие в мисиите на ООН. Имаме и също така инициатива, за да видим как Европейския съюз може да засили своя принос а, в а, мироопазващите мисии на ООН. Партньорствата ни са и с отделни държави, като например Турция или държави, които имат статут на кандидатки, не участват в мисиите, но дават принос под друг, а, друга форма. Отношенията са много деликатни. Разбира се, има и друг орган, комитета на а, даващите своя принос за месиите, но, мисиите, но ние разглеждаме нещата по-оперативно. Не на последно място. Целта ни е на всички етапи от планирането да има синхронизиране с стратегическите цели, както и да има кохерентност в, а, и ефективност работа работим с Комитета по политика и, и сигурност, за да получаваме от тях насоки и политическият контрол да бъде на място на всички етапи на планирането. Сега това са предизвикателства, да видим как се справяме с тях. Според мен, Дирекцията а, има своя голям принос за това, игра своята роля, има резултати, но още много има да се прави, има какво да се подобрява. Дирекцията бе а, създадена съвсем в началото, а, когато идеята за Европейската външна служба беше съвсем зародиш а, и а, не можа да сбъдне а, целия си потенциал. Затова трябва отново при тези структурни изменения да се пренасочи към стратегическите цели, да види как ще се е, впише в структурата на външната служа, служба и с отделните и отдели мисля, че а, започването на дейността на външната служба ни дава повод да подобрим а, своята дейност, да повишим ефективността, ефективността, да даваме по-добри резултати от практическата си дейност на място и да ориентираме цялата си дейност към крайните резултати, както и се каза и преди това, трябва да си вадим полуки и да подобряваме непрекъснато своят капацитет за провеждане на граждански операции с тяхто планиране. Мисля, че това е важно не само за планирането на нашата работа, но и за реалното осъществяване на операциите. Там, мисля, очертават се три области – първо, според мен, трябва да подобрим връзката между действията за управление на кризи и съответните структури с другите инструменти на Европейския съюз, като част от този цялостен, всеобхватен подход. А ясно е, че за да се развие такъв всестранен подход е необходимо да се а, работи като единен екип. Трябва да имаме по-добра връзка между управлението на кризи и другите а, части на и отдели на комисията. Очевидно е, че самите операции не се осъществяват във вакуум. Те са инструменти за една по-глобална политическа стратегия и политическа цел. Това сочи необходимост от а, подобряването на връзките между различните структури за управление на кризи, за различните бюра по държави, както и другите инструменти, т.е. да се провеждат различни заседания на съвместни групи за управление на конкретни кризисни ситуации. Имаме такива примери вече, примерно за Либия, за Кот Дивуар и за пиратството. Преди няколко седмици имаше мисия, в която включихме представители на ИМС, но и на а, хората на господин Мигарели от а, Бюрото за а, географския регион, хора от а, а, дирекция ДЕВКО и така нататък. Така че сега в офиса ни в а, Бенгази имахме а, едно а, добре целенасочено а, острие от хора, които поведоха основните неща при посещението на мисията в Бенгази и много помогнаха за работата. Дипломацията, развитието и отбраната, трите Д на английски, трябва да се обвържат и то при планирането, при осъществяването, но и при а, общо а, научната изследователска работа в областта на а, нашите операции. по-добре, според мен, а, трябва да се артикулират задачите, а, и а, е, наистина е необходимо а, е, между всички тези дирекции плюс е, СИЦЕН да имаме добра връзка. Можем да подобрим сътрудничеството си и това ще даде нови ползи, тъй като ние имаме много натрупан опит вече. Затова GGEMS от господин Дон Ванош, който е новия директор на CPCC и аз се срещаме всяка седмица, за да изясним тези координационни въпроси. Според мен, ние в а, а, областта на правената кризи трябва по-бързо да реагираме а, и говорим сега как а, именно да подобрим а, тази система за рано предупреждение и какво е необходимо да направим при а, първи, първа реакция на кризи, например, да изпращаме мисии за становяване на а, актуалното положение. А, така го правим. Например, и сега правим се в, в, в Либия, в Кот Дивуар, след това да може да изпратим мисия за бързо, за бързо реагиране. Това а, се предвижда на съвсем ранен етап а, при планирането, за да може, разбира се, по-нататък да се извършва координация и ефективно сътрудничество на тия последващи етапки. А, мисля, че и друго, което е необходимо да правим, е планиране за способността за провеждане на операции, особено от военна страна, а защото имаме това формирование CPCC на, страна на гражданските възможности, но не и на възможностите. Аз говоря, говорих отдавна по този въпрос с съответния представител в Комитета по политика и отбрана. Казах, че е важно да превърнем в по-оперативен план всички а, дългосрочни планове. Това е полука от кризата в Либия, но и от другаде. Няма оптимална реакция, когато се получава забавяне от а, главната квартира, защото се изчаква решение на съвета. А, това цивилно-военно планиране а, което е много важно, ще се обсъжда в предстоящите ни срещи и на следващите няколко месеца. В момента имаме 65 служители, 20 души са командировани национал от държавите членки и останалите са а, обслужващи а, имаме също експерти в координационното звено, но и няколко а, бройки бяха съкратени при прехвърлянето към външната служба. По отношение на развитието на а, способностите имаме доста а, дубки. А, като цяло в търсене на, на нашите а, преследване на нашите цели имаме нужда а, от а, именно превръщането на стратегическите в оперативни. Това не е рядък вид специалист, трябва по-скоро да подобрим лова си за този вид специалисти, а, също а, за да подобрим а, и да засилим развитието на способностите. Също така се добавят нови държави. Южното ни, южните съседи, Африка и така нататък. И там се очаква да се отговори а, бързо на открояваща се подробност от управление на кризи. М мисля, че в това отношение ще трябва да подобрим резултатността от работата си с другите партньори в НАТО а, и в а, ООН. А, за да се развиват структурите за управление на кризи, особено след а, изготвянето на този доклад, който след това предполагам ще трябва да се работи по него след като излезе на 18 юли. А, ще бъде представен а, от върховния а, представител. Трябва да видим засилване на връзките от а, една страна от, към управлението на кредите, от другата страна а, за а, пространството на свобода и справедливост. А, на заседанието на PSC на КОСИ се говори именно за засилване на това сътрудничество в областта на пространство на свобода, сигурност и справедливост. Мисля, че това една диаграма на поставените пред нас приоритети, именно по-сигурни и стабилни в, отношенията, в отношенията с съседните страни. А имаме формулирана мисика за, мисия за получаване, за повишаване на нашия капацитет, за развитието на нашите способности и активна политика на сътрудничество. Както казах, това е един вид заявление за мисията и нашето структурно звено трябва да отразява тази мисия. Имаме четири отдела, трябва да ги сведим до три. Единият да се занимава с интегрирано стратегическо планиране, другият е CDSP политика на сигурност и третата за съгласуване и за сключване на различните видове споразумения за мисии. <clears throat> Очакваме от парламента да ни подкрепи в това преструктуриране. Според мен има доста а, неща, с които можем да се похвалим като напредък по отношение на ЕПСО, може би защото си давахме по-ясна сметка какво трябва да постигнем. Осъзнахме, че работейки заедно можем да реагираме по-добре и да реагираме на новите заплахи за сигурността. Днес света става а, все по-несигурен но същевременно можем да засилим своята роля, която е в голяма степен стратегическа, както и гражданско-оперативна, и да имаме готовност да допринасяме за реализациите на тези дългосрочни цели. Може да ви разкажа сега за операциите. Аталанта според мен е една мисия, която се развива доста успешно. Естествено, пиратството е симптом на един по-задълбочен проблем. Според мен, Аталанта доста успешно осигурява охрана на корабите и охрана на международния транзитен коридор. Доста успехи имаме, защото пиратите вече а, заемат позиции така по-отдалеч, но а, успешна, защото и опер... те пък разшириха своето пространство, в което на действие и затова ние гледаме в а, какво може сега да направим. Има доста операции, одобрени от политическия комитет. Стои се въпроса дали може да се премине към една по, а, сил, един силен отпор, който се нарича от суша до, а, към море. А, имаме дискусии в политическия комитет, в, в военния комитет. Има от, неохота от страна на някои държави членки, така че сега има нов доклад Обсъждаме го с географското ни бюро а, с господин Амор, той имаше някои притеснения за такъв един подход, но мисля, че си даде сметка, че той е необходим. А, така че обясняваме на съответните хора в Сомалия, в Африканския съюз. Те също промениха а, позициите си в голяма степен, но както казах, а, все пак някои държави членки остават против. Аталанта ясно е, е се бори само с, с, с, с симптомите. Трябва да се решат въпросите на, земя, на сушата. UTM е много а, полезна мисия. Имаме присъствие в а, Могадишо. А всъщност Една от големите ни опасения бяха ние а, да подготвяме а, местните полица или военни да се борят с пиратите, а след като се заминем те да преминат средата на пиратите, да бъдат по- още по-добри. Но все пак работим с а, Оганда, с а, а, други а, групи в а, региона. А, не знам за Франция, но в Белгия, ако погледнете в военната академия, почти 1% отпадат така и така. А тези, там процентът е около 10, но все пак те не че се преминават към другата страна, а, просто имат си семейства, имат някои други групи. Някои от обучените вече са участвали в мисии, справят се много добре. Ще засилим и обучението си на командния състав. Ще подготвяме и преподаватели, защото идеята е ние да се изтеглим от Могадишо. Ако погледнете е, доста пари вече сме предоставили в Амиком, но с добавката в Амисом и в а, местната група ще видим, че разширява, се разширява обхвата на дейността. Те вече излизат извън региона на Могадишо и дори получавам такава информация. Сега а, а, се разширява зоната на сигурност и това се вижда от всички като един а, от ефектите от присъствието на нашата мисия там. Алтея ще се разглежда утре в PLC. Разбира се, някои държави членки искат е, Алтея да се запази под различен мандат. Това са основно страни, които е, отбелязват, е, че ситуацията в Босна им бележи отихване, не бих казала, че има мир, но има отихване. А защо искаме да се сменят нещата? Първо, защото те струват много и второ, намирането на баланс между тия две групи държави не е лесно и ако не успеем утре на съвета, разбира се, ще има краен срок, ноември, тогава ще излезе нова резолюция на съвета за сигурност, за да има основание <clears throat> мисията а Словакия също има идеи, трябва да се разгледат различните сценарии, да се намери общност, защото такава има в различните позиции. Е, едно е сигурно, политическата ситуация в Босна не се подобрява, а напротив. А също така командващи операцията ни каза, че е възможно тези политически затруднения да се превърнат в фактори, влушаващи ситуацията по отношение на сигурността. Това е положението за сега. И до тук. Имам чувство, че малко бързо говорих. Председателят, благодаря господин посланник за вашето изложение. Ако ми позволите, два-три въпроса да задам, след това ще дам думата на колегите. Подчертахте, и това наистина е въпрос, който живо ни интересува и в доклада на Хелер и на господин Галтиери. Въпроса с координацията между всички звена за управление на кризи, както и различните звена на службата за външна дейност. Този въпрос наистина е изключително важен за нас и вие подчертахте неговата значимост също така. И е, ние изложихме нашата позиция за създаването на неформален орган, е, координационен орган. Е, докъде са стигнали нещата в тази посока, както и командващата верига, веригата за командване, защото имат своята специфика, инструментите за управление на кризи е, тази верига трябваше да бъде максимално съкратена, къса и е, освен това отделните структури не трябваше да бъдат изолирани. Така че конкретно е, Кои са органите, които изпълняват вашите дейности и пред кого се отчитате накратко? Един още въпрос. Не мога да не го задам, защото много дискусии се провеждат тук по този въпрос. Въпросът с Либия принципа за предпазливост, който беше поискан от върховната представителка, малко късно като че ли се приложи, поне това показа слушането на някои колеги. Всъщност, как се осъществява процеса на планиране по отношение на Либия, с кого и какви са преследваните цели? До какъв етап са стигнали нещата днес, защото имаше забавяне по първата фаза, която продължава да се провежда и върховната представителка подчерта наистина възловата роля, която ще трябва да играе в бъдеще Европейския съюз за създаване на новия сектор сигурност в Либия – Разглеждате ли вече този въпрос? Има ли е, мисия в Бенгази? Има мисия, т.е. докъде са стигнали а, е, нещата. И трети въпрос, свързан с а, е, а, състава, а, високо квалифициран а, персонал, а, който естествено а, не се намира лесно. Международните организации наистина си успорват тези хора, високо квалифицирани. Парламента винаги е проявявал интерес към баланс между военни и цивилния състав. Дали се спазва този баланс? и ако има пропуски, къде са те и как могат да бъдат отстранени. Дали трябва държавите членки да се търси ресурс или на друго място. Малко дълъг бях. Няколко колеги поискаха думата господин Галтиери. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Стевенс за всичко, което ни изложи. И моля да ме извините, трябваше да бъда в друга комисия, за да гласувам и отсъствах известно време. Няколко бележки само, ако ми позволите. Много ми допадна вашето изказване, вашето изложение, което се вписва в желаната посока, желана от нашия парламент последното гласуване е на доклада, който ми беше поверен. Имах тази чест да го изготвя. И трябва да се надхвърли тази асиметрия, този баланс между цивилен и военен състав господин Солана поиска да се рационализира преструктурирането на управлението на кризите. И още един въпрос, повдигнат господин Държан, координацията между отделните структури, географски принципи извън службата за външна дейност, така че да се възприеме един по-глобален подход. Това, което казахте, е именно в тази посока – се движи и ние се надяваме, разбира се, да се стигнат и до конкретни резултати в рамките на този процес. Няма да се връщам управлението на кризи, тази структура, която да управлява тази дейност, споменато от господин Държан, но бихте ли ни казали нещо по-конкретно по оперативния капацитет на планиране? И още нещо, последен въпрос, свързан с Либия. Напълно съм съгласен с казаното от нашия председател. Това е. Госпожа Бронфнер. Euh, Благодаря, господин председател. Добре е дошъл сред нас. Бих искала да задам два-три въпроса на английски. И някои въпроси вече бяха зададени от моите колеги. Господин Данжан ви зададе въпрос относно структурата на дирекцията за управление на криза. Знам, че много се обсъжда този проблем и се надяваме, че нещата се развиват в правилна посока, но бих искала да задам и следния въпрос. Вие говорите най-вече за координацията за всяка отделна криза, т.е. Либия от една страна, Сомалия от друга страна, но според мене е, е важно по какъв, по какъв, по какъв начин реформ, реформираме цялата реф, реформа на структурите. Имаме ли а, общ подход е, към от отделните инструменти, инструмента за стабилност, е, другите инструменти. Къде се развива тази обща стратегия, този общ подход? Кой отговаря за това? Кой е, трябва да развива тази стратегия? Мисля, че това е много важно за мен е това един много важен въпрос и се надявам, че ще може мал, да ми дадете малко повече информация. Що се отнася до Сомалия, в, в вестниците е, прочетахме, че Сомалия е заплашена с, с, от гладта. Е, това вярно ли е? Какви, е, как, и какви са предвижданията? Е, Европейския съюз е, предоставя 45 милиона, а от друга страна Аталанта струва 2 милиарда и 800 хиляди. Е, какъв е, какъв, какъв е баланс? Знаеме, че ще Сомалия е застрашена от, е, от е, глад. При всички случаи това ще бъде в ущърп на а, сигурността. Как планирате нещата, по как предвиждате а, да реагирате на подобна криза? А, от, друг, от друга страна, що се отнася до е, Великобритания, която изискват продължаване на, на военната операция. А, а времено не, из, не, из, не изпраща достатъчно а, военни или военни състав. И още нещо свързано с бъдещето и стратегията. Каква е оценката на а, мисиите? Струва ми се, че до, до сега имаме една така не, не, не, до, недостатъчно задоволителни резултати, като че ли оценката не е достатъчно честна, открита. А, Това е, това е част и от работата на вашата дирекция. Как смятате за бъдеще да провеждате оценка на операциите? Абсолютно съм съгласен с казаното за Босна. Аз, съм, аз самия е, имам много, много, много резерви. Госпожа Люзинг. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да задам въпроси, свързани с структурата на дирекцията за планиране и управление на кризи. Какво е, какви са какви са, каква е, какво е съотношението между е, военната структура и гражданската структура в ця, рамките на цялата дирекция. Бих искал също така и допълнителна информация относно екипа на ССР в Евер, е, Северна Африка. Какво точно се предвижда? кой, кой, кой всъщност провежда цялото планиране? Казвате, че има екип в Северна Африка или в Магреба, но къде точно? Какви са неговите конкретни цели? Каква е неговата структура? Как, какви са конкретните цели за всеки един отделен регион? Споменахте Либия, но е, има проблеми и в Тунис, в Египет, е, така че бих искала да знам кой за какво отговаря, е, кои са нашите партньори, с кого си сътрудничим в е, този регион. И един въпрос, е, касаещ Сомалия. Вие споменахте за операцията Аталанта и известни операции, които се провеждат на континента. Това е една промяна в цялостната концепция на е, операцията. Кажете, същ, кажете ни кои са вашите е, партньори, с кого си сътрудничество. Вие казвате, че може да се, да се говори с, с хора, но с кого точно? Кои са тези хора? с, с, с е, кого а, обсъждате целите на операцията. Всичко това ми се вижда много е, неясно, неточно, мътно. Трудно ми е да разбера какви са точно целите. Е, споменахме и оценките, оценка на проведените мисии. Е, споменахте това, е, споменахте, че ще се проведе оценка на операцията Таланта. Добре, но им, имам чувство, че говориме, представяме цифри, е, но от друга страна пиратството продължава. От една страна вие казвате, че около 10% от е, обучените военни могат да се присъединят към пиратските групи по-късно, е, но вие казвате, че това са само 10%, че това са хора, които искат да се завърнат по родните си места, да се върнат в семействата си. Добре, но е, те напускат, но напускат може би с оръжието, което им е раздадено. Как, как, как, какво, какво, точно, какво точно става? Е, ето имаме и примера на Афганистан, където се обучават военни и в последствие тези военни напускат армията и се присъединяват към други групировки. И сега последния изказваш се. Благодаря, господин председател. Просто на Ингли се казва, че прекалено много баби хилаво бебе. Така че е, дали ние не преповтаряме през свършеното от е, Обединените нации, дали няма препокриване на дейността. Ви, от една страна, вие споменахте, че няма до, до, достатъчно е, хора, които работят за, планира, за стратегическото планиране, но е, на, на, на практика има много експерти, които работят за ОНЕ. Господин посланник, имате 10 минути за да отговорите. Да, ще започна, може би, с последния въпрос. Да, твърде много баби наистина не, е добре в детската стая. но вие сте прав, определено така, има основание да се призовава за добра, да има добра ко, координация. А, вижте, има толкова много а, кризи, толкова много проблеми, че има достатъчно за всички. А, погледнете Либия, например, да си представим, че днес падне Кадафи а, е, и а, тогава ще имаме една огромна задача а, да се реформират въоръжените сили, полицията, а, да задават работни места, ще има толкова много задачи, ще има работа за всички. Господин Мартин, а, сме, сме говорили с това. С, с Алим Баско в а, DMBQ. те питат какво ще поеме Европейския съюз защото ако държавите членки осъществяват наблюдение или осигуряват сигурността на органите за наблюдение, просто има много работа. Представете си само колко кризи има в момента. Да. Това, което може да се подобри е координация както на ниво главна, главен штаб или столица, така и, между, и на място. Не искам да кажа, че всичко е перфектно, но при всеки има подобен проблем. Примерно при нас а, а, има съкръщение на бюджета в Европа, не само на военната страна, но и от гражданската страна. В НАТО също. В а, ДМИ казваха а, и ние имаме същия проблем. Мисля, че има работа, но има нужда от а, подобрена координация. За това и изпитваме известна вина по отношение на ООН. А, ние правим много неща и там, но още има. Сега представете се, ако съберете 50 души в една зала и всеки се изказва и казва веднъж месеца какво е свършено, това не е координация. Трябва тия неща да се правят оперативно, се планират нещата, да се извършват заедно. Това значи координация. Примерно в Судан нашата дейност се координира от госпожа Маршал. А, господин председател, координацията на всички елементи е а, важна. Разбира се, има съвет за управление на кризи, който се председателства от генералния секретар или един от управляващите директори, но много още има какво да се прави. Имаме прекрасни възможности, имаме операции, които те първа започват – и вече е видно, че всички имат желание да се съберат около една маса. Понякога твърде много енергия се хвърля в прекомерна координация и толкова много трябва да се координира, че човек се изгубва във всички тези връзки. Организираме обаче заседание, например, за това как да подобрим а, работа си в подобряване на възможностите в Средиземноморието. Идват хората от географските бюра, идват от дирекция развитие ДЕВКО. Има още какво се желая, но искам да кажа, че вече се работи в тази посока. А, и просто ние ще продължаваме да настояваме за разпространяването на подобен род а, начин на работа. Генералният директ се обажда на всички от а, страна на а, развитието, на а, сигурността, от наша страна управление на кризи и от другата страна, разбира се, а, на, а, сядат самите хора от а, дирекция развитие. В а, нашата организационна а, структура, все пак тези малки три зелени е, кутийки в горния ъгъл, мисля, показва доста ясно каква е веригата на иерархища верига на а, командване. Също така а, господин Боско, който отговаря за CSDP, т.е. има си канал, за подаване на информацията, която, която да стигне до върховния представител. За Либия. Занимавайки се с планиране и управление на кризи, ние имаме мисия да мислим благоразумно, да планираме благоразумно и ако очакваме да се развихри криза, ние не трябва да чакаме някой да ни каже да започнем планирането, стига да го правим благоразумно. Това го правим по отношение на Либия в тесен контакт с специалистите от НАТО, господин Хауърд, Халерман, а също така с съответните ни контакти в Африканския съюз и ООН. Проблемът е, е че е, там има доста неизвестни, никой не знае на къде ще се развият нещата. Виждаме го вече няколко месеца, но започнахме с планирането, обърнахме се към държавите членки, казахме, ето вижте сега ние какво правим. Мислите ли, че можем да продължим в тази посока, без да бъдем много конкретни, но заявявайки ясно, че ние е, планираме за всякакви евентуални а, сценарии. Разбира се, за Либия има няколко неща. От една страна реформа на сектор сигурност след Кадафи, което е най-важното нещо и за тази цел имаме там един човек, който е французин, експерт и е постоянно командирован в Бенгази и по искане на а, преходния съвет а, е там, той те искаха някой, който постоянно да е там, да осъществява диалог, а, както и да е лице за връзка за по-краткосрочни проекти. Това е много ценен а, човек, защото той, разбира се, ще поддържа много а, тесни връзки с преходния съвет, с хората в Бенгаз, да видят пък техните а, планове за развитие на а, представителите на другите наши структури, какви са. И след като го няма вече Кадафи ще трябва да се интегрират всякакви структури, да се а, координира това планиране. Задачата не е никак лесна. И а, ние работим, но там е много а, неизвестни, както казах. Що се отнася до подкрепа на усилията на ООН, разбира се, всички се плашат от така нареченият катастрофален сценарий след падането на Кадафи, когато всичко ще се разпадне. Мисля така, че това е доста условно и едва ли ще се стигне до там. Технически отговор всички имат, но политически, от политическа гледна точка никой няма капацитет за да реши този въпрос. От ООН е, натискат, е, така да се изража, за едно управлявано излизане от властта. А, Алкатип играе там а, сериозна роля, има контакти. Не виждам особено движение там. Все още на същото място червените линии, които не се пресичат. Планира се предвид а, ситуацията на място, разбира се, а, ако се стигне до сключване на споразумение е, за а, спиране на огъня или за някакъв вид примирие, да се изпратят а, наблюдатели. За 20 а, души се говори, които да се изпратят в първите 24 часа и след това още е, с няколко десетки, след това зависи, разбира се, от е, конфигурацията на място, ако е възможно, ще се изпратят наблюдатели. и особено за такава една ситуация ние е, планираме усилието си предвид на конкретиката на момента. Разбира се, никой не знае какво точно ще стане. Но каквото и да направите, е необходимо да има правно основание. Затова казах, че чакаме резолюция на съвета за сигурност. Съветът няма такова голямо желание да направи нещо, кой знае колко голямо на, по отношение на Либия. Когато говорим за Либия, разбира се, трябва да се разглеждат отделните групи и не може да отидете на място, където да не ви приемат а, с желание. Тоест, всякакви фактори трябва да се отчитат. Но ние а, редовно информираме държавите членки, а, включително по отношение на реформата в сектор сигурността. И това е нещо, което изобщо правим регулярно. Та от темата за за а, реформата а, мога да се е, в сектор сигурност мога да а, разгледам целият ни пул в тази област, т.е. А това е един инструмент, който теоретично съществува. Той беше изграден и вече сме го ползвали. Пращахме писма до посланците на други държави. И казахме, ние ще е, във външната служба сме вече, ще ни трябва подкрепа, тъй като ще осъществяваме мисии в различни държави за а, разузнавателни мисии за установяване на ситуацията. В Египет, например, е, е такова положението. Имаме и такива отношения за Кот Дивуар. 22 кандидати има вече, които са готови за да бъдат изпратени на такава мисия. Ние ги обучихме, ориентировачен курс изкараха и вече са готови. Сега от страна на Тунис няма а, още поискана такава мисия, защото в края на краща, преди да пратите такава мисия, трябва да имате покана. В, в Египет има една възможност за, за реформата в полицията и ние говорим за това. Тази малка възможност е още а не е, се е осъществила може би и заради Рамадана ще има известно забавене. Мисията евентуално може да отпътува след известно време. А, така искаме да използваме възможности за реформа в сектора на сигурността. Също е по отношение на Код Дивуар. Там има огромна потребност от експерти за реформата. Но както виждаме в, и другаде, в Бенгази, например, ни казват, толкова много мисии се извървяха да установяват а, каква е ситуацията. Разузнавателни ние искаме някой, който да наблюдава как ситуацията се развива. Затова искаме някой, който постоянно да е тук в Бенгазо. Тоест има и такива възможности. Ще видим как ще се развият нещата конкретно за всеки случай. Сега, както казах за експертите, е, липсват ни както по а, бройка, така и по качество за а, стратегическото планиране, както от а, гражданска, така и от военна страна. Мисля, че все пак имаме стремеж към подобряване на баланса, малко наделяват нещата а, по отношение на тази потребност към, а, за военния сектор но все пак работим за баланс, както казах, с другите подразделения в службата. Когато говорим за изграждане на капацитета в Средиземноморието, например, имаме голяма задача да се изгради концепцията за реагиране при кризи, също и за Сомалия, за да може Сомалия да защитава по-добре е, своите брегови ресурси, също така и Танзания да охранява по-добре бреговите а, а, си зони и прилежаща акватория. А, мисля, че е особено ясно в такива ситуации се вижда колко е необходимо да ползваме и другите инструменти, и възможно на Европейския съюз. И така са тази концепция за управление на кризите, мисля, че е съвсем възможно а, в един момент, като планираш примерно за а, Средземноморието, ще осъзнаеш, че ти трябват някакви плавателни съдове, ще се свържеш с дирекция Девко, например. И там а, също така ще има нужда от информационни а, услуги, обслужване и така нататък. Същото е в Судан. И там имаме една малка мисия. А, имаше въпрос също за как точно беше формулирам? Да, за оценката. Мисля, че това е важен елемент от а, а, работата ни. А, имаме стратегически преглед на мисиите. А, те се занимават с а, конкретните мисии, като разбира се останалите структури също правят а, 6-месечни преговори, но те разглеждат нещата по-оперативно. Ние разглеждаме мисиите в по-широк контекст. В смисъл по какъв начин дадена мисия допринася за реаги... а, постигане на а, политическите цели и как може да се подобри резултатността. Примерно в Грузия. Добре мина мисията, има едно-две неща, които могат да се оправят. Не знам. Но как се свърза това с по-широката политика на Европейския съюз? Значи има една мисия, тя работи добре, но това са хора, които са поставени в едно положение. Примерно, ако нищо не се промени по границите, те си остават там. Е, тоест, ние гледаме как да направим по-добра връзка с грузинците, с руснаците и с тези републики отцепници, за да се реши по-глобално въпроса. Затова включваме и други части от нашата, така да се изразя, система, например местните представители в нашите мисии или географските бюра. Има и други неща, които се установяват като полки в крачка. Например, за реформата. А в сектор сигурност имаме също и стратегия, която разработваме за правоприлагането, като идеята е да се работи с службите на Ричард Райт. А, искам да кажа, че работим доста неща. Има и полки, които само сме формулирали като такива, но понякога много трудно е да, си, да ги усвоим, защото понякога виждаш някакъв извод се откорява, но после трябва да го превърнеш в полука реално. И за това казах, че тези стратегически анализатори са много важни като, експреси, като експерти за нас. Времето напредва. Може би пропуснах нещо. Въпрос за таланта. But yeah, I, I can say maybe on, on the defection, yes. I mean... за въпросите за ам, обучените, които след това сменят страната, а, стават дезертори. А, като подготвяме а, въоръжени сили за а, Сомалия, не подготвяме ли по-добре пиратите? А, Бих казал, че всеки аргумент може да се обърне, но по принцип не е така. Погледнете в Афганистан, американците примерно подготвят афганистански въоръжени сили и полиция, някаква част от тях дезертират. Аз в този случай казвам, че дезертират, може някой да се връща просто в семейство и може да отиват в Алкайда или в, в, в този случай Ал-Шабат. Не знам. Но освен това има хора, които а, а, участват активно в мисиите, някои дори дадаха живота си. Не, не бих казал, че а, мисията а, не а, а, е довела до успех. Имаме подобни желания да се работи в, в, в други, на други места в такъв вид сътрудничество. М говорим с регионалните партньори, Кения и Танзания там, защото ако заловите пирати, трябва да ги изправите пред съд и осъдите. Да говорим с тях не само как се решава общия въпрос за, за пиратството, но и за стабилността в региона. Тоест, това е част от едно по-широко политическо усилие и определено е една от задачите е да се подобри координа... координацията за тези общи операции. Наистина, съвсем за кратко давам име думата, защото след 5 минути трябва да приключим. Име следващата да. Благодаря, господин председател. Моля да ми извините, че не можах по-рано да бъда, но трябваше да присъствам на друга важна среща. Моля да проявите разбиране. По отношение на е, полуките и по-конкретно какво е, се случва с кризата в Северна Африка. Има едно немско изследване, което посочва колко много инструменти остават е, в инструментариума. Какво бихте казали по този въпрос? Какви са преките полуки от кризата в Либия? И още един въпрос говорихте за капацитета, за доклада 18 юли. Имаше на три аспекта, не само по шеринг, а и а, тактическите групи. А, по отношение на доклада 18 юли, какво е вашето конкретно участие? по отношение на Ваймарската инициатива. Благодаря ви. Well, maybe just first, uh... Може би, чакай. Първо, е, Ваймарската инициатива и доклада на Висшия представител, Върховния представител. Док, Доклада е всъщност отговор на исканията на съвета. Просто в доклада се съдържат е, отчет на свършеното, на развит, е, постигнатия напредък и препоръки за бъдещите. В в тук доклада също така се, отчита и координацията с държавите участники в споразумението от Ваймар и начина по който това. И както и целта на тези страни и и а, е, начина по който ще се развалят нещата в, в бъдеще, след бъдещия понеделник, защото има най-различни насоки, които бихме могли да следваме. А, включително и заключенията на съвет от Гимних, след това ще има и неформални срещи на министрите на вътрешните, на отбраната, така че в отчета се съдържат и препоръките и заключенията от консултациите с страните участнички във Ваймърското споразумение и начина по който нещата ще бъдат, биха, бих, бих, биха могли да бъдат приложени на практика от е, е военния състав. Това е, може би, една от е, полките, колкото да инструментите. Да, необходими са по-добри инструменти, трябва да можем да реагираме по-бързо на терена, необходим е инструмент за бързо реагиране, за спешно реагиране. И имаме, разбира се, Европейския съюз разполага с много инструменти, Въпросът е да, те да могат да бъдат е, мобилизирани е, по най-уместния начин, е, най-своевременно. За това трябва обаче да има една политическа воля, защото има, има инструменти, има, но ако нямаме възможност да ги мобилизираме на време, ако нямаме средствата, с които да ги мобилизираме на време, е, резултатите няма да бъдат е, Добре, добри. Тоест, целта е да се мобилизират най-рационално. Благодаря, господин посланник. За нас е удоволствие да разговаряме с вас. Ще обсъждаме редовно развитията на операциите. Вярно, че с тези структури са много са новосъздадени и би било полезно да видиме докъде са стигнали нещата след няколко седмици. Сега е, ще минем към е, операциите в е, Народна република Конго. Има две операции цивилна и военна, гражданска и военна. Освен директора на дирекцията за планиране, имаме и директора на способността за планиране и провеждане на граждански операция, както и комисар Рикир, който е ръководител на мисията ЮПОЛ в Конго и генерал Мартинс, който ръководи операцията ЮСЕК в Конго. Поканихме и двама изследователи по от госпожа Мартинели, господин Юстарт, които правят научни изследвания, но също времено имат и практически опит придобит на терена в Конго и след тяхните изказвания ще можете да зададете въпроси и да обсъдиме е, проблемите. Няма да се връщам към а, важността и значимостта на Народна република Конго за стабилността на региона. През 2003 година е, бе проведена първата операция с е, военни и граждански средства на Европейския съюз. Задачите са огромни, предизвикателствата са многобройни и въпросът, който си задаваме днес е какъв, е, какви са резултатите на мисиите, по какъв начин тези мисии са повлияли на развитието в Конго. Знаеме, че скоро ще се проведат избори в Народна република Конго и, и разполагаме ли наистина с възможности и средства да повлияеме, да им на събитията и наистина да имаме влияние в тази страна. Това е една много обширна тема. Господин Стивен Свели ще започнете. Благодаря, господин председател. При да дам думата на преководителя на ЮПОЛ и на гражданската мисия бих искал да привлича вниманието ви на няколко факта. Европейския съюз е, провежда реформа на сектора сигурност от 2005 година чрез тези две мисии. Европол се претърпя промяна през 2007 е, година. Ние смятаме, че тези две операции са е, фундамента на мирния процес и по-специално в източната част на страната, където трябва да се е, засили присъствието на държавата, на структурите, на правовата държава и същевременно да се намери начин да се управляват природните ресурси с, с с цел напускането на чуждите е, военни формации в е, страната и прекратяване на сексуалното насилие в е, този регион. Знаете, че това беше тема на на мисията КОПС, чият, чиято цел беше стабилизиране на, на положението, консолидиране на, на, на структурите и институциите. Мис, мисля, че най-важното е да продължим с реформата. Разбира се, им отбелязан напредък, който обаче не е достатъчен, защото знаете, че задачата е огромна и трудно е, немислимо е подобна реформа да се извърши за няколко години така трябва да проявим реализъм. Наистина, е, след Алжир, Конго е втората държава в Африка по големина и мисията включва 20 000 души, 1000 души е, работят е, по сигурността. И малко под 100 души е конкретната група. Също така работим и по веригата за плащания. Не трябва да пропускаме и законодателната дейност, свързана с полицията. Приемане беше прият основния закон за реорганизиране на военните сили от парламента, както и съответния закон за полицията. Тези два закона дават възможност да се премине към следващия етап, а именно конкретното провеждане на реформата. Това са наистина доста насърчителни сигнали и двете мисии се ползват с доверието на съответните е, свои колеги в Конго но траен напредък може да се осъществи само с пълното, пълната ангажираност на правителството на Конго и конкретните резултати са свързани с взимането при сърце на осъществяването на реформата. Както подчертахте вие, ние навлизаме в един критичен етап тъй като е, през ноември ще се проведат е, избори и ние е, очакваме силни сигнали, така че да можем да продължим с подкрепа на конгонското правителство нашата дейност. Разбира се, тази дейност не е изолирана, тя се вписва в е, един по-глобален подход е, по отношение на Демократична република Конго и е, участват на двустранна основа и други държави в това сътрудничество Чехия, Белгия, Великобритания, Франция, както и трети страни, САЩ, с тях имаме, споделяме общи точки в някои от мисиите. Китай също така. И а, дейността на ООН а, при организацията а, присъства а, от 2010 година. Тези действия се провеждат успешно и мисля, че ръководителите на мисиите ще подкрепят това а, мое виждане. А, и двете мисии ежедневно извършват качествена работа с съответния ресурс, така че Конго да може да осъществи тази реформа без демагогия, а реалистично. Така че ще дам думата на ръководителите на мисиите сега be... Uh, Благодаря, аз ще бъда много кратък, защото Уолтер вече обясни какъв е контекста, в който провеждаме нашите операции и бихме и другия е, ръководител на мисията ще ви каже какво стана на терена. Знаете, че операцията започна през 2007 година и се продължава всяка година. На 30 септември ще приключи е, последната а, е, настояща операция. В момента се обсъжда възможността тя да бъде а, е, продължена. Нашата а, цел е да, да подкрепим и да развиваме реформата на сектора сигурност и взаимодействието с другите сектори. Второ, да се а, продължи реформата в полицейския сектор, обичен, обучението и засилване и укрепване на структурите. Трето, обучение на и консолидиране на стратегическите структури. Наистина, както казахме, Демократична република Конго е една огромна страна и естествено нашите операции са ограничени. Въпреки всичко това, се смята, че свършеното е положително, съгласно специалния доклад, представен през юни тази година. Новия мандат, който в момента се подготвя, ще има за цел да наблегне на конкретните операции и на по-голяма прозрачност и видимост. Що се отнася до сексуалното насилие, знаете, че това е един деликатен въпрос. Има едно специално звене в Киншаса, което се занимава с а, този проблем и което е базирано също така в а, Гома. И това ще стане един хоризонтален компонент. Изборите, бъдещите избори будат загриженост. Една от целите за продължаване на операция е да продължи реформата на сектора сигурност по време на изборите, когато ще има наистина нужда от е, осигуряване на е, много по- е, голяма сигурност и укрепване на капацитета на полицейските е, сили. А, колкото до проблемите в Киво и Катанга все още не са решени, там продъл, продължават да действат е, е, групи. Целта е да се стабилизира страната с помощта на доп, допълнителни дейности. Що се отнася до е, отношенията с Хюсак, ние сме в тясно сътрудничество с тази мисия и по, в, в някои случаи едно и също лице работи и за двете мисии и е, нашите, е, нашия личен състав работи в е, тясно сътрудничество по дадени проблеми и в, в, в бъдеще ще проведеме и допълнителни изследвания за, с цел много по-тясно сътрудничество. Благодаря ви. Господин генерал, имате думата. Дами и господа депутати, за мен е наистина голяма чест за това, че е, ваш подкомисия ще ме изслуша. Всъщност, вие представлявате повече от 500 милиона е, европейци. Една стабилна демократична република Конго, осигуряваща е, сигурността на своите граници, ключов въпрос и това наистина е важен политически интерес за Европейския съюз. Именно за това беше създадена мисията ЮСЕК, за да се осигури помощ на войската на Конго. И аз участвах в първия екип, състоящ се от 8 офицера на тази мисия. 48 сега са е, офицерите от 14 е, националности и един е, американски офицер, командирован от САЩ. ЮНСЕК е мисия за техническа и консултантска помощ това означава, че нито един проект не се осъществява, ако не е разработен, подготвен съвместно с а, а, е, Конго. И създаването на апарат за отбрана трябва да се осъществи. Едва тогава ние ще напуснем Конго. Бюджета е 6,2 милиона, 12,5 милиона евро. Политическото и военното положение в момента бавно се развива, но в правилна посока. Това осложнява реформата на военните сили. И ние се сблъскаме с сериозни предизвикателства. Днес повече от половината от войската е дислоцирана в източната част, така че да се справи с някои външни военни части. Наблюдават се и слабости, свързани с конюнктурни и структурни проблеми. Конгуанската войска трябва, армия трябва да осъществи два важни цели да се реформира и да, се, да води военни операции на два фронта. И целта беше да подкрепи интегрирането на бунтовническите части и другите възможности за възстановяване на армията. Бяха идентифицирани два проблема, именно трудностите за овладяване на наличния състав. Броя беше 340 хиляди с основна заплата 10 долара месечно. Беше установен верига на плащания, паралелно с веригата на командване. През 2007 година предприехме биометрично събиране на данни и това даде възможност да се увеличи възнаграждението, тъй като броя беше по-нисък на наличния състав. И благодарение на тези мерки днес 50 долара е месечната заплата, което естествено е крайно недостатъчно. Тези мерки за добро управление се сблъскаха с силна съпротива, която беше преодоляна, но все още съществува. В края на 2009 година преброяването приключи 152 хиляди е, бяха военните и тогава се предприе една важна операция за раздаване на а, а, военни книжки с биометрични данни, така че да разполагаме с достоверни данни. Някои от командващите регистрираха обаче и граждани от цивилното население, така че да бъдат отклонени съответно средства, предвидени за военните. Раздаването на военни книжки трябваше да приключи в края на септември, но ние знаем, че около една трета от наличния състав всъщност мъртви души, фиктивни лица, около 5000 военни. 75 000 са реално раздадените военни книжки и на 30 септември трябва да приключи тази операция. В комуникето след последното заседание от 28 юни Конгуанския съвет за отбрана подчерта необходимостта от прочистване на на личния състав и подобряване на социалното положение на хората. Подобряването на тези условия, живот и гарантиране на мира всъщност са в основата на реформата на армията. Именно затова ЮСЕК се насочи към други дейности. Стратегическия съвет в Министерство на отбраната, управление на човешките ресурси, информация, възстановяване на логистиката, борба срещу ненаказуемостта по отношение на човешките права и борбата с сексуалното насилие. Работим към генералния щаб, щаб и а, съответно предоставяме а, техническа помощ а, и консултантска помощ на а, отделните звена на Генералния щаб. По отношение на управление на човешките ресурси се провежда пенсиониране, излизане в пенсия на някои от лицата, провежда се политика за набиране, наймане на работа на нов човешки ресурс, координация с Франция, която работи по обучаване на обучаващи, на преподаватели. Инсек също така работи в Каланга, заедно Катанга, заедно с конгуанските е, колеки и е, там също се обучават преподаватели. По отношение на логистиката, е, тя на практика не съществува, въпреки че е изключително важна за армията. ЮСЕК допринесе за разработване на логистична доктрина сред най-спешните проблеми можем да подчертаем факта, че военните навсякъде се движат с въоръжени и оръжията се складират доста анархично, бих казал. Заедно с различни партньори СЕК започна програма за определяне на местата за складиране на оръжия и разработва програма в тази сфера. ЮСЕК също така а, се занимава и с проблемите свързани с правата на човека и сексуалното насилие, а, което и актовете на а, такова насилие доста често се извършват от военни. А, обърнахме се към КОПС, а, за да може в бъдеще да се включат експерти в тази област, така че да можем да разгърнем по-ефективно нашата дейност. Що се отнася до реформирането на сектора сигурност, ЮСЕК трябва да се справи с а, а, значителни трудности и проблеми. А, но трябва да а, а, се опре на постоянна политическа воля. Е, вече сме в е, предизборен период. Е, има парламентарни и президентски избори в края на ноември. И с приближаване на този период Висшия съвет по отбрана даде конкретни инструкции на правителството, така че да се подобри сигурността по време на изборите. ЮСЕК напредва а, осъществяване на правомощията си и а, прилагане на а, приятите закони, а, прияти в средата на, на юни, а, закон, който скоро ще влезе в сила. А, този закон наистина ще даде възможност за осъществяване на значителен напредък. Става дума за закона за армията на Демократична република Конго. Двустранно военно сътрудничество също се осъществява. ЮСЕК организира месечна среща с военните аташета на държавите членки и на САЩ. Разбира се, ЮСЕК координира тази дейност заедно с делегацията на Европейския съюз и мисията ЮПОЛ. Реформата на а, военните сили, на армията на Конго изисква непрекъснат диалог и координация в международната общност. Организационния и е, капацитет е, на оперативно и функционално ниво се развива. Условията на живот на военните се подобряват. И е, накрая беше целта е да се създаде една армия, която да осъществи реформата заедно с всички партньори. В Африка трябва да се проявява търпение, но не примирение. Благодаря ви. Благодаря, господин генерал. Е, господин инспектор е, Рикир, имате думата. Господин председател на комисията, дами и господа, благодаря ви, ви поздравявам, благодаря ви за възможността да ви представя мисията Apple в е, Конго. Ние продължаваме мисията ЮПОЛ Киншаса, която беше първата мисия на Европейския съюз в Африка е, от 2005 до 2007 година. Големите цели на тази мисия бяха следните. Първо, да се, да се осигури е, сигурност по време на изборите и второ, да се участва в създаването на нови, нова визия и нови концепти за реформа в полицейския сектор, нещо, което в момента се провежда в Кишанца. Нашата мисия започна през юли 2007 година Европол Конго в която участват, би трябвало да участват 49 души. Ние сме обаче 46. 21 от тях са граждански експерти и е, няколко жени, т.е. опитваме се да има равнопоставеност между мъже и жени в тази мисия. Целта на мисията е да се, продъл... да се продължи реформата в сигурност, сектора сигурност, в полицията и да се осъществи по-добро сътрудничество с съдебната система. Цел... Целта е да, както казах, да, под, да, да подпомогнем работата на, коми, ком, на комисията и комитета за реформа на полицията, да се създадат нови инструменти за провеждане на реформата и да се улесат отношенията и взаимоотношенията между е, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието за, по, за по-благо за, при, за провеждане реформата в сигурност сектора сигурност. Също времено нашата, нашата цел е да консолидираме а, струк, полицейските структури и да се създадат базите на инспектората за одит. И да спомогнем за прилагането на двустранните програми, по-специално на двустранната програма с Кралство Белгия за, осигур... за засилване на оперативния капацитет. На, наш, нашата цел също така е да обучиме преподаватели е, в е, е, полицията, да обучиме експерти за създаване условия на сигурност при провеждане на операцията и същевременно изработваме и раздаваме също така учебници и учебни пособия за полицията, както и обучение в областта на правата на човека и борбата с сексуалното насилие. Какви са, как, докъде сме стигнали, какви са резултатите след няколко от действието? ние подпомагам, ние подпомагаме конгуанската полиция и наистина е отбелязан напредък, който се признава от всички, от полицията от една страна, но също така и от гражданското е, общество. Благодарение на нашата помощ, концептите в момента се реализират на практика. Реформата се осъществява на практика. Участваме също така в създаване на съвместен орган за международно а, сътрудничество и консултация и реформа, който пост който ще се превърне в орган за проследяване развитието на реформата. Той бе създаден през 2007 година, след като нашата операция започна. Беше изработен план за действие за 3 години, който вече е приключен и сега се работи по 15 годишния план като закона за военните сили беше прият през ю... за, за, за силите на реда бе прията през юни а, и съгласно разпоредбите на този закон ще започне при прилагането на новите концепции. Работиме в тясно сътрудничество с британските колеги, с е, делегацията на Европейския съюз и конгуанските колеги, както и с полицията е, от Монуско, операцията на ООН за създаване на структура за прилагането на разпоредбите на закона. Що се от, на, до оперативната част на нещата, наша, нашата операция, нашата мисия, която ще приключи скоро, спомага, спомогна за обучението на над хиляда полицаи в провинциите Киншаса, Северно и Южно Киво, с, като бяха организирани 50 а, сеанса на обучение за, а, е, за обучение на, на преподаватели, полицаи в областта на човешките права и борбата с сексуалното насилие. Какви са е, перспективите на мисията? Бъдещето на мисията ще бъде предоставено следващата седмица. Това е документ, който е изработен и който ще бъде предоставен на държавите членки. Целта е да записаното в този документ е да, да продължиме да подпомагаме е, конганската полиция при изпълнение на нейните задължения в тясно сътрудничество с международните си партньори. Второ, със създаване и разширяване на капацитета на полицията, чрез допълнително обучение, извършване на оценка на необходимостта и нуждите, обучение във всички области, които са предвидени в правомощията на нашата мисия. Трето, създаване на нов стълб и орган, чиято цел ще бъде борбата срещу ненаказ... ненаказаността и за зачитане човешките права и борбата срещу сексуалните насилия, като се създаде по-добро сътрудничество между полицията и съдебната система, да, подпо, да подпомогнем също така полицията за създаване на кохерентна стратегия за борба срещу сексуалното насилие и ненаказуемост. Това вече няма да бъде една вертика, вертикален подход, а хоризонтален подход – за да, за да може да бъдат е, включени всички компетентни органи и всички заинтересовани страни. А, борбата срещу сексуалното насилие и зачитането на човешките права ще присъстват в абсолютно всички операции и дейности и най-вече във всички дейности свързани с обучението. Ще ще работиме, както казах, за по-тясно сътрудничество между Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието. И Това е с няколко думи дейността, която провеждаме. Благодаря ви за това, че ми дадахте възможност да представя нашата дейност и очаквам вашите отговори. Благодаря много. А сега ще приключиме с така по-академични изказвания, но които също така се основават на е, опит от е, терена, госпожа Мартинели от е, Отворено общество Брюксел, но която е работила също в операцията Юсеки, която е посветила своята дейност на проследяване напредъка в областта на зачитане на човешките права, правата на жените и равноправието. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря за включването в е, дебата на нашите... Но аз ще говоря на английски. Uh, um, Исках да добавя няколко неща към думите на ръководителя на мисията по отношение на силните черти на мисията ИОС СЕК, да подчерта някои от създадените предпоставки и как те се а, осъществяват в контекста на мисията и също така кои са области, които според мен се нуждаят от а, незабавно внимание. За постиженията, посочени от генерала, бих казала, че трябва да добавим нивото на доверие, на което се е радва мисълта след а, органите в Конго, които се занимават с а, отбрана и сигурност. Това очевидно се дължи на факта, че Европейския съюз продължава да, продължава да осъществява поетия ангажимент дългосрочен план. и ЮСЕК действа на принципа на а, собствеността, т.е. на а, това, че нищо не се прави без е, конгуанските власти от самото начало да приемат инициативата или проекта като техни собствени. А, това а, действа много добре. И третата а, положителна черта, според мен, а, която не се доценява, е, че присъствието на мисията а, дава легитимност на факторите в отбранителната система, които движат развитието към реклама, към реформа. На най-високо ниво на иерархия са обучените хора, но там има и отпор. Няма да, да крия горчивата истина като преждеговорещия. Европейския съюз години наред им помага, дава им а, напътствия, за да може по-добре, ефективно да се осъществява платежната способност за разплащане с а, войниците, но а, тези обучени хора бяха заместени от а, неподготвени счетоводители и а, беше прекратена на много места програмата. Второ, имаше въведена компютъризирана система, благодарение на преброяването и базата данни с био метричните данни, но тази система няколко пъти стана обект на физически а, саботаж. Поради забавянето на а, финансовото осигуряване, осигуряването с а, човешки ресурси, програмата а, за раздаване на личните карти с биометрични данни се забавя. Не винаги се стига до бенефициентите и парите по тези причини не винаги стигат а, там, където трябва. Следователно, усилията, положени от Европейския съюз за легитимизиране на въоръжените сили на Конго, се осуетяват и успехите се подронват. Реакцията в вземането на решения на стратегически политически план в Брюксел е насочено към разработването на конкретни проекти като подход от ИСИОК. Това е разбираемо, за да има при съствие в Конго трябва да се следят потребности на, на място, но има няколко а, недостатъка. А, реформата в сектора на сигурността е част от изграждането на а, държавността и установяването на траен мир – затова е особено важно да се залага на демократичният контрол в дейността в Конго и не може да се разчита само на подход, който разглежда проектите един по един. Ролята на съветници от всяка от мисиите и осъществявани в ОТЕИСЕК е особено важна. А господин Стивенс говори за координацията, за подобряване на взаимодействието между различните инструменти, които използва Европейския съюз. особено по отношение на координация на отделните проекти в рамките на реформата на сектора на сигурност. А, освен това, а, трябва да се намалява ролята на рисковите фактори, да се осъществява сътрудничество с такива, които имат по-добри позиции, за да осъществяват сътрудничество в дългосрочен план за укрепване на мира. А как стоят въпрос с динамиката на организациите в Брюксел? Първо, говорихме за въпроса за осигуряването с кадри. Езикът е много важно. Важен държавите членки трябва да изпращат а, специалистите си на курсове. Не всичко говорят добре а, френски и това е обидно за конгуанците, поне така те го възприемат. Второ, а, не може да се очаква, че конгуанците ще спазват е, оговорения час или ще държат на думата, така както са свързани, свикнали е, европейците и за това е необходимо да се осъществява обучение по отношение на културалните особености, преди да се изпратят хората на място. Мисля, че е необходимо а, е, да се работи за постигане на баланс, но трябва все пак да отчер тем, че участието на военни в мисията е от особено важно. А те разбират институционалната култура на партньорите от Конго, с които трябва да работят. И освен това има експертни области, където цивилните не могат да се заместват военните. Та, да, откакто аз напуснах мисията, този баланс мисля се подобри, но още може да се работи, примерно, за да се насърчават е, за участие в мисията жени. В момента има политика да не се наемат членове на едно семейство, а аз мисля, че това противоречи на по-общия план. Сега за е, човешките ресурси. Основният стратегически преглед е, подчертава работата свързана с проектите, но човешките права е област, където експертите нямат самостоятелни ресурси. Много се говори за отношенията в тази сфера за насърчаване на равнопоставеността на повече, но на практика ресурсите, които се осигуряват на мисията на място, не поддържат реализацията на тези идеи предвид контекста на нарушенията на човешките права и а, сексуалните злоупотреби, а, не се заделя средства за двама души, които да работят там на място. И този въпрос се поставя неведнъж. Няма отговор от Брюксел за координацията и и а, комуникацията. Добре вървят нещата по отношение с връзките с а, комисията. Сега още на пробен а, ход вървят нещата след преструктурирането. Мисля, че връзката все пак между Бруксел и е, хората на място не винаги е най-добре. Просто не действа добре комуникацията с главния щаб. Мисля, че подобряване на връзките е особено важно. Трябва да има човек, който познава добре европейските структури и мисията а, такъв един а, човек ще действа добре и по отношение на стиковането на наплива от информация и връзките с хилядите бюра, които трябва да съществяват в Брюксел. Оценки на мисиите. За този а, въпрос стана а, дума. Няма насоки и методика за извършване на оценките. Стратегическия преглед е важен аз четох, че той е доста щателен, бих казал изненадващо подробен, но липсата на насоки означава, че оценките не се правят еднотипно. Освен това резултатите не се оповестяват, което означава, че не може да се иска отговорност от институциите след като са извършили даден преглед а, да кажат какво ще направят от там нататък. Европейския парламент трябва да има своето място в този процес на оценяване, както и да има цивилни експерти. Знам, че има деликатни въпроси, но методиката може да се разпише така, че да се определят областите от оценките, в които определен вид експерти ще бъдат особено полезни няма време сега да се е, навлиза в методиката е, подробно. Искам да кажа, че няма методика за събиране точна информация. По междуинституционалните въпроси трябва да се очертая по-добре как да се свързват е, а, мисиите в областта на управлението на кризи и а, планиране на граждански операции с по-дългосрочни цели. Има редица документи на съвета и на комисията с дългосрочен характер. Трябва да се засили парламентарния контрол по осъществяването на европейските мисии в областта на сигурността. Трябва да се очертае мандата, в който да се насърчат по- тесните връзки между представителите на мисиите и те наречения тамошен парламент. Това е нещо, което не се зачита и има липса на воля на, на място Другите въпроси с отношение, по отношение на щата и така нататък може да се решат чрез даването на известна е, автономност на представителите в мисията за наемането на служители, а, както и възможност за попълване на вакантните места чрез ползване на натрупания опит от предишни консултантски услуги. Това се отнася и за щатните свободни места в Брюксел. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Жестер от университета в Ловен, който има доста опит, натрупан на, на терен в Демократична република Конго и изобщо в тази част на Африка. Um, в анализа ще се спра на ролята на полицията на Европейския Първо, страте, страте, стратегическите цели, специфичния кон, контекст и понякога трудната координация с международните партньори. Първо, Юр, Юп, Юп, Юп. Юп участва в реформата на сектора за сигурност от 2007 година, от 2007 година и не можем да подценяваме нейния принос за създаване на стратегията и философията на националната полиция на Конго, както и развитието на регулаторната и законодателна рамка и е, прилагане принципа на равнопоставеност. Концептуализацията на, на практика приключи и сега вече се действа много активно в други е, сектори, например е, преподаването и обеч, обучението с с цел по-голяма полезност и оперативност на полицията на терема. Ми, ми, ми, ми, мисията, мисията а, постигна доста успехи. Като пример можем да посочиме е, обучението с помощта на бългийската страна в е, Киншаса, е, операциите и програмите провеждани с помощта на френските власти и борбата срещу сексуалното насилие. Правомощието на мисията обаче според мен е съдържат прекалено много цели и прекалено много разнопосочност, тъй като по-голямата част от ресурсите се насочват към подпомагане процеса на реформа ограничените ресурси превръщат мисията в зависим орган от двустранните проекти и от двустранната помощ. Като, като например за осъществяване на проекта за спешно реагиране, проект, който се е, провежда с помощта на френските власти. Проекта за е, полицията, която работи в е, тясно сътрудничество с гражданското население, която се провежда с е, помощта на белгийските власти. В е, дългосрочен план ще трябва да се провежда дългосрочно проследяване на операциите. Това са важните елементи, когато го искаме да обрисуваме контекста в е, Конго. Първо, контекстът е много по-различен от контекста, в който действаме тук. Е, липсата на електри... на електричество, на енергия, лошото състояние на пътищата, не... недостатъчното заплащане на силите на реда определят специфичността на конюнктурата и а, контекста. Същ, същ, същ, същ, същевременно трябва да, да се вземат трябва да се вземе предвид и начина по който конгонските власти си сътрудничат с международните партньори, е, които по конгонските власти предпочитат двустранни отношения пред е, многостран... многостранните отношения. Не, не, не смятам, че има липса на политическа воля от страна на е, конгуанските власти, но по-скоро това е въпрос на на стратегия, която има за цел да противопоставя различните партньорски структури. И минавам към третия третата, третата част от а, е, моето изказване с чувствителните и а, е, трудни моменти в а, е, сътрудничеството. На терена в Конга сътрудни, сътрудничеството не е достатъчно, въпреки а, новите разпоредби на Лисабонския договор. Първо, Двустранните програми и проекти на някои държави е, членки са, се противопоставят понякога и са в ущърп на многостранните европейски проекти и в тях дадени страни влагат много повече ресурси, отколкото в многостранни проекти и съответно многостранните проекти по някакъв начин стават зависими от, и, от, много, от двустранните проекти. То можеме това като пример можем да, да, да дадеме определянето на сегашния мандат. Същевременно от една страна имаме политически и дипломатически участници в тези проекти, от друга страна техническото подсигуряване на проектите. Бред Също време, на Waterstone and Coopers провеждат а, проекта за 40 Waterpress Coopers е много важен а, технически оператор при провеждането на а, плановете и проектите, които, чиято сума е 40 милиона. Но каква, какво всъщност е ролята на Европол във всичко това? Дали е, Европол е, е, е политически и дипломатически е, действаща мисия или мисия, която на практика предоставя само техническа помощ? Въпросът е, че няма координация между различните европейски оператори, включително и тези, които осигуряват техническата помощ. Същото въжи и за другите сектори. Така че смятам, че може да има много по-добра координация между европейските и международните е, партньори от една страна в политическа и дипломатически аспект, от друга страна в чисто технически аспект. По едно по-добро участие на различните европейски органи трябва да бъде подплатено повече ресурси, за да могат съответните органи и е, проекти и планове да не бъдат зависими от държавите членки. И на практика това, това ще ще доведе до по-голямо сътрудничество между различните европейски участници и оператори и ще даде повече видимост на операциите. Същевременно това ще подсили европейската позиция и е, престижа на европейската страна спрямо е, кон, кон, е, конгуанските власти. Благодаря. Bien, écoutez, merci à tous pour ces... Благодаря благодаря на всички за вашите изказвания. Наистина бяха много интересни а, и взаимно се допълваха. Ще се задоволя само с два елемента, по-скоро свързани с казаното госпожа Мартинели. Наистина добре беше, че подчертахте културния фактор, както при подготовката на участващите в нашите мисии и съответните условия на място, които са твърде различни от тези, с които сме свикнали в нашите страни. Това съответно налага и капацитет за адаптиране на хората. И това е важно, особено за ръководителите на мисиите. Това са хора, които дълго време са прекарали в тази страна и я познават. Въпросът ми е свързан с е, другите хора, с които работите, имат ли е, съответно такъв опит зад гърба си? Е, познават ли Конго или пък, както се случва и при други мисии, доста бързо, за кратък период от време се сменят тези хора и нямат достатъчно време да се аклиматизират, така да се каже, към местната култура. Вторият ми въпрос е свързан с координационната дейност. И двете последни изказвания подчертаха това. Впрочем, и посланник Стевенс подчерта това – Смятам, че всички е, споделяме този стремеж към по-добра координация. Аз е, всъщност е, ще се изявя като адвокат на Европейската служба за външна дейност и другите структури. Трябва време, все пак. Необходимо е време да се интегрират достатъчно добре тези структури. Те са сравнително нови а, така че да се смаже машината, така да се каже. Но да, това иска време. А, госпожо Мартинели, споменахте за съпротивата, има такава, а, не ни очудва. Почетахте също така, е, че двете мисии, ЮСЕК по-специално, на която се спирате, е, все пак е, намира добър положителен отзвук сред е, военното население, военния състав. И тези явления, които споменахте, са изолирани, когато са накърнени някои конкретни интереси. И понякога пък това, тази съпротива е политическа, И може би трябва да се планират нещата по-добре, по-организирано. Какво мислите по този въпрос? Как усещате вие тази съпротива, с която се сблъсква а, участниците в мисията на, мисиите на място? Това бяха моите въпроси. Има няколко желаящи да се изкажат. Госпожа Брантнер. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря много на всички оратори. Важно е да се обсъждат тези въпроси, въпреки че това не е парещата актуалност в момента, но няколко въпроса, ако ми позволите. Някои бяха засегнати, други не. Първият въпрос е свързан с мандата Казахте, че нещата се променят, е, развиват се. Ако вие може да изберете, е, бихте имали възможност да промените нещо, какво бихте променили? Ако сметнете, че тези правомощия са неподходящи в момента. За нас това е важно. Е, бихме могли да поискаме промяна на мандата. И вторият въпрос, свързан с ресурсите. Госпожа Мартинели добре вписа това в дневния ред. Ако въпросът топира до пари, има какво да се каже. Това е приемлива критика за нас. Въпросът ми е към ръководителите на мисиите. Какво смятате, че е необходимо? Може ли да се добавят няколко хиляди или смятате, че а, наистина трябва много-много повече средства, а няма как да ги получим? А, може би за милиарди става дума. Това е въпросът ми. По отношение на подхода, демократичния контрол в самата страна, не е от страна на Европейския парламент, да речем, но от парламента в Конго, интересуваме дали това е включено в двете мисии. Последен въпрос. Бях очудена. Не знаех, че при тези мисии няма аспект свързан с семен, политиката с семейството. И смятам, че трябва да има равнопоставеност на половете и а, някои други оценки, институт в Париж. Те също отбелязаха това. Благодаря ви отново. Благодаря ви. Господин Гуалтиери. Ma, mi scuso, ho perso la prima parte del, della discussione perché ero a votare in un'altra commissione. изтървах първата част на дискусията. Моля да ме извините, защото бях друга комисия. Трябваше да гласувам. Два въпроса stato eh, esaminato. Два въпроса. Единият беше разгледан в началото на дискусията. Как оценявате въздействието на а, скорошните президентски избори? Какво ще бъде е, какъв ще бъде резултата по отношение на прилагането на споразуменията за мир и баланса а, е, доста нестабилното на равновесие между различните етнически групи. А, е, прочетох подготвителните документи, свързани с измененията на избирателния закон – тези изменения всъщност не насърчават създаването на по-широк коалиция. Какво мислите за политическата ситуация, политическа гледна точка? Така или иначе, тези избори ще окажат своето въздействие. Вторият ми въпрос е свързан конкретно с мисиите. Съгласен съм с бележките на последните следващата ораторка, която се изказа. Въпросът за координацията между държавите членки има все пак решителна роля. Толкова прецизни, ограничени мисии по съвсем конкретни аспекти могат да бъдат успешни само ако независимо от структурите, които съществяват тези мисии, ако има способност, не само в Брюксел, но и в Конго, да се включат в една по-обща стратегия. Видяхме колко е са а, важни средствата, предоставени на Конго от Европейския съюз, от други а, донори. А, какви са отношенията с новата делегация на Европейския съюз? Какво е участието в а, дебат който да даде сигнал на Европейския съюз за допълняемост на действията между различните държави членки. Възможно ли е според вас а, Европейския съюз да не играе второстепенна роля? Благодаря, госпожа Лезинг. Аз също бих искала да благодаря на ораторите е, за изчерпателните изложения. Една обележка имам. Говори се много за културния контекст, за условията, економическите условия. Имам усещането, че това не е достатъчно. все пак политическото поведение също не е за пренебрегване. Свързано е с стратегическите цели на режима, както и позицията спрямо населението, отношението, което се възприема. Господин Галатиери каза, попита доколко ще окажат влияние изборите. Е, споменахте за законите, които са приети и наистина почти сигурна е победата на Кабила, но това може би ще доведе до ниска избирателна активност Кандидатите от опозицията са преследвани, е, обект на различни е, действия през декември. Какво мислите за този въпрос? И още един въпрос. Говори се много за нарушение на правата на човека. И комисията която отговаря за е, кризата, е, прие план за действие и създаде анкетна комисия а, е, по а, тези актове на нарушение на правата на човека. Малко странно е, като че ли от една страна е населението, от друга страна а, военните и полицията като че ли е, нарушенията се извършват от населението, а е, военните и полицията решават тези е, проблеми. Всъщност има много нарушения, които се извършват от самите член военни и полицаи. Всички тези насилия преследват някаква политическа цел – и това системно планирано нарушаване на човешките права като че ли е, не е правилно оценено, не е дооценено. И а, е, тук се присъединявам към госпожа Брантнер. Тези нарушения не могат ли да бъдат, да им се противодейства и по отношение на изборите и сътрудничеството и езиковите проблеми, участващите, може ли да ни кажете дали между 2005 и 2007 година Германия беше предоставила оборудване. Дали това е така? И това военно оборудване, предоставено от Франция, какво включва? Дали това е обсъждано с Юпол или не? И един въпрос към господин Мартинс. Решението на парламента от 2010 година, от октомври 2010 година, критикува насилията, извършени от конгуанската армия. Има и доклад, в който а, се споменава и за набирането на деца а, във войската. Не смятате ли, а, че а, това също е нарушение на човешките а, права? Very, all... Искам да се извиня първо <clears throat> за това, че пропуснах началото и аз работих в друга а, комисия а, преди да дойда, но имам един коментар по отношение на ситуацията в Конго. Според мен международното присъствие и в частност това на Европейския съюз а, а, пострада доста от развитието на ситуацията на терен. Дори ако защитата на населението е отговорност основно на държавните органи на реда там. Факта, е, че международната общност се провали и в това отношение. Дискутирайки Конго, ние представяме нашите собствени институции на различни нива на дейност. Но всъщност защитата на населението на място се провали. И това е факт. И факт, който мнозина а, свързват с нашето присъствие в Конго. Поставя се въпроса за отчетността, възможността да има европейско присъствие там – и възможността открито а, и откровенно да се говори за това, кой за какво отговаря. Имам чувство, че това до сега не се прави. Извинявам се, ако питам за нещо, което вече сте казали, но според вас, как можем да повишим оперативността си и ефективността от нея? Имам предвид ежедневните е, инциденти, които имат склон се превръщат в тенденция там. Имате ни големи институции, хора, които получават огромни заплати в сравнение с местния стандарт, заплати плащане от Европейския съюз. Това също допринася за имиджа на тоталния провал на международните усилия в тези е, страни като Конго. Да, благодаря. Е, ужасна седмица. Две-три неща едновременно се провеждат и аз бях на сега на такова заседание за Африканския съюз. Първо искам да ви да припомня, миналата година в Киншаса а, се срещнахме а, и аз получих представа за ценната ви дейност там. Тези две мисии, според мен, са прекрасен пример. Първо за това как Европейския съюз може с относително малоброен персонал да предоставя добра услуга – Говорихме е, за е, военна мисия. Като чуе човек военна мисия, се представя някакви многобройни въоръжени сили, които се движат е, и отиват на различни места. Но тук всъщност имаме мисия, която осъществява значителни резултати с малоброен персонал. Разбира се, аз тук се връщам сега към това, което вие, госпожа Мартирени, казахте, е, и то е доста критично, при положение, че на среща има добра воля и че вземащите решения желаят да се свърши нещо. Не става въпрос дали има воля от страна на министър. А в такива а, места, където имаме а, след военно положение, а, трябва да има обща политическа воля, която да е, е еднопосочна. Да може да сте отговорили вече на този въпрос. Но, предвид на предстоящите избори, дали и правителството или други държавни институции и органи е, излизат с някаква е, е, друга концепция, виждате ли наченки за някакъв скрит таен дневен ред, за нещо, което ще стане след изборите или, или въпросът за реформата в сигурността е толкова а, важна, че те не могат а, да си представят политическа воля, която да върне нещата на а, изходна позиция. Тоест, след а, а, изборите, смятате ли, че нашата работа вече е приключила в смисъл нито полицията, нито военните няма да се превърнат отново в опасен инструмент в ръцете на някой друг. Благодаря. Благодаря ви. Някои от ораторите трябва да ни напуснат 12.30. Затова ви моля да дадеме поред думата на изказващите, като всеки може да отговори на въпросите, за които смята, че е, е компетентен. И затова давам първо думата на, на посланника Стивен. Ще започна с отговора на въпроса на госпожа Копа. Какво можем да направим с този проблем, който се разраства със всеки изминат ден? Бяхме на терена, разговаряхме с ръководителите, командващите. Наистина това е един огромен проблем, свързан с сексуалното насилие. Но тря трябва, разбира, опитваме се и трябва да продължаваме да действаме, но разбира се, всичко това не е достатъчно. Разбира се, това е един проблем, който много се обсъжда, по който е, из, излизали сме с официални декларации, били сме в а, е, е, Гома да обсъждаме, да видим на терена как а, как, какво е положението. Монюско има 20 000 души, които са дислоцирани в региона. Разговаряхме с командващите след, след, след като е, много те тежки събития или ужасни събития се стояха на стотина километра от там, но те не могат, е, нямат достъп до това място, викам, могат е, да се придвижат само с хеликоптери и да стигнат само до... Така че това е един проблем, обаче, който не касае само военни военните, въоръжените сили, но включително става дума и за домашно насилие. Сега, нашия мандат не е, е насочен към изричната защита на хората, но разбира се, трябва да направим нещо. Въпрос е да имаме много по-тясно сътрудничество с конгуанските власти, защото на практика те са отговорни за. Е, закрилата на своето население, така че целта е на по-тясно сътрудничество и много. Експертите казаха, че може би трябва малко да, да имаме по-целенасочени и по-така ограничени действия, интервенции, вместо да се разпръскваме и да разпиляваме силите си в много посоки. Имаме десетина хиляди души, които живеят в, в, в много трудно, много трудни условия, но както каза и като попитахме, като попитахме главнокомандата, ми смятате ли, че не нещо се е променило? Той каза ми следващата седмица, нали, ще има военни книжки, така че поне ще знаеме кой, колко са, колко, колко са хората и, и каква, каква е, какво е на, на личния състав. Е, същото се отнася и за запла, заплащането на, на, на заплатите. Разбира се, има подобрение за закъсненията са вече само от няколко седмици. Така че също времето, знаете, че в, в, в, в Гома и Киво имаме 5-5-5-6 е, жени, които работят с, е, местните, с местната полиция, с е, местните военни. Целта е да има по добро осъзнаване на, на проблема. Разбира се, това е един напредък е много бавен, но няма да променим нещата, ако се отдръпнем или ако намалиме сътрудничество, точно обратното. Госпожа Мартинели каза също така, че разбира се, че има и известна съпротива от е, конганската страна, защото може би ние изискваме неща, които те не, не, не, не приемат, не могат да възприемат а, е, така. Нали, от... И това също а, е, с поставя въпроса за политическия обхват на цялата операция. Каква е, нали, от една страна политическия подход, дипломатическия подход и от друга страна чисто техническия. Е, някои зададаха въпроса какъв, какви ще бъдат последиците от изборите или въобще какво ще се случи по време на изборите. Мога да кажа, че съм доста загрижен, защото имам чувство, че така вниманието ще се отклони по посока на изборите от всъщност от реформата, която е жизненно необходима понякога и както вече казах, че понякога така просто отноше от, от вниманието се отклонява от реформата, това е пагубно. Липсата на ресурси, да, това е проблем за всички наши операции, за всички наши е, дейности. Става дума и за личен състав, и за присъствието на жените. Споменах няколкото жени, които вършат отлична работа но държавите членки са онези, които предоставят а, средствата. Така че вие бихте могли да упражните известен а, натиск, да призовете държав, държавите членки да помогнат да. А, въпроса за отношенията между хората на терена и Брюксел Разбира се, и тук нещата не са, не, не са идеални. Защото смятам, че те, а, тези, които планират, не са тези, които провеждат операцията на място. И разбира се, както казах, не сме в най-доброто възможно най-добрата възможна конфигурация. Що се отнася до стратегическия преглед, съгласен съм с казаното от вас. Нещата трябва да се разглеждат в много по-широк контакт, е, аспект, да има по-добър диалог между всички от тези, които са участвали в мисиите, да има много по-добро сътрудничество и с делегациите, и с делегацията, с другите партньори, за да имаме наистина едно стратегическо сътрудничество. Може също така да се подобрат и финансовите е, регламенти, свързани с е, провеждането на програмата, по-добрата координация между държавите членки и екипа, който планира. споменахте за Великобритания, която организира и провежда собствените си проекти. Но за всички ясно, че е, операции в е, Демократична република Конго са трудни операции, защото е, конюнктурата е сложна е, и от политическа гледна точка, и че от чисто географска гледна точка, защото става дума за една огромна страна, така че наистина координацията и е, работата на, на всички заедно е от огромно значение. За съжаление, аз още не съм бил лично в Конго и не мога да говоря така като Уолтер на база на личен опит, но въпреки това може да се каже, че самото присъствие на мисиите в продължение на няколко години и а, а, не може да се а, отрече имат въздействие, но все пак тези неща, които стават там, като масовите изнасилвания, се случват в Конго от десетилетия. И не може да се затваряме очите. От друга, гледната, от друга страна, ние трябва да продължаваме да си сътрудничим с Конганската национална полиция, защото ако а, погледнем а, а, на данните, сочещи за това, че този вид престъпления остават или продължават да съществуват или се увеличават и се позовем на това и е прекъснем връзките си с полицията, какво ще стане тогава? Не е ли по-добре да останем и да работим, за да се намалят тези престъпления? Що се отнася до координацията? Мисля, че трябва да се обърнем към националните парламенти и да видим как става там нещата, защото там, парламент, там парламентаристите много настояват на място да е видно, че това са национални проекти. И за това е необходимо да има координация, но ако имаме присъствие като а, нашите мисии, а те се експлуатират, използват се за проектите, т.е. използва се създадената а вече а, инфраструктурата. Именно за това ООН иска много голям а, процент разходи за покриване на административните а административната подкрепа, за да не се окаже, е, че те ще осигуряват административно цялата инфраструктура, а после на място някой е, ще е, я използва за реализация на техници конкретни проекти. Такива мисии има и по отношение на сътрудничество за развитие. Да. Освен това, разбира се, във външната служба ние представляваме е, едно сливане на две хетерогенни структури. Комисията и държавите членки съвета от друга страна и трябва да се намери начин да работим заедно. Не е лесно да се стиковат нещата, ще трябва време. Това по отношение на способна на CPCC е много видно, когато говорим за конкретните проекти, защото процедурите на Европейската комисия са е, много е, времеемки. Другите ни партньори, е, държавите членки или други, е, когато решат да правят е, проект, те винаги се сравняват с другите, американците, например. А, там а, може би а, процедурата е малко по-друга и по-сложна, но на която ние искаме проекта, имаме процедура за възлагане и след една година нещата тръгват на място. Та, там има място за допълнителна работа, както ви казах и предния път. И последния въпрос, който първо госпожа Мартинели и после госпожа Братнар постави за командироването на членове на едно също семейство. Да, нашите държави членки взеха такова решение за повечето ни мисии. Моя личен опит като ръководител на, на такава мисия в сравнително благоприятна среда, аз предположих, че няма да се променят много нещата, ако имаме либерализиране на това правило, защото в много случаи става въпрос за семейни сделки, извинете, двойки, които имат други дейности, искат да продължат да работят, това нямат все още деца. На нас не трябва и опит, и непрекъснато подновяване, включително и на щата, дори когато това означава а, и на прекъсване на... ние не искаме е, хората да е, имат някакъв интерес в това безкрайно да се продължава някаква мисия на едно и също място. Ние искаме да има мисия, за да може да изтеглим и после да отидем пак, ако трябва. И, така ние не очакваме да се е, засилва присъствието на семейство на, на същото място. Благодаря много. Euh, По отношение на съпротивата от страна на конгуанците, да, това са конкретни случаи, не е масово явление. И когато това се случи, аз веднага е, изпращам нота на министъра или на генштаба. Е, тоест, показвам червен или жълт картон. Е, едния петък, например, ще има заседание, ще се срещна с министъра по отношение на раздаването на карти за самоличност, военните книжки, с биометрични данни и е, ще видим какво трябва да се коригира, но става дума за отделни случаи. Има също така увеличено искане за сътрудничество и работа в стратегическата сфера. По отношение на мандата, на правомощията, да, мисля, че трябва да консолидираме а, е, сегашния мандат. А, е, задачите ясно са определени По отношение на бюджета, беше изготвен бюджета за следващата година. Даде се ясно, ясен сигнал, че не може да се увеличи бюджета. Разбира се, ако той се увеличи, ще можем да осъществим повече проекти но така не можем да се разпиляваме по различни проекти. Да, ако разполагаме с повече персонал и по-квалифициран, можем да направим това. По отношение на сексуалното насилие, да се решават тези въпроси извън реалния контекст, всъщност би означавало да а, ликуваме само симптомите, а не заболяването. А, програмата, която се осъществява, е насочена към осигуряване на по-голяма физическа, психологическа сигурност, както и увеличаване на особеността на обществото по този въпрос. В момента полагаме усилия за увеличаване на капацитета, на експертния капацитет, така че да можем да организираме повече семинари и разяснителна дейност сред военните кадри. По отношение на децата, включвани в армията, да, това е много чувствителна, деликатна тема, но понякога прекалено а, се а, бляга на този въпрос и се заклеймява прекалено много всъщност кой е военен? Това е лице, получило съответната военна книжка, включено в базата данни, получава съответната заплата и носи униформа, предоставена му от войската, от конгланската армия. При раздаването на военните карти за самоличност работим с други организации, УНИЦЕФ, например – така че да се идентифицират евентуални деца, на които се дават такива карти. Около стотина случаи има. Но това наистина е много трудна задача. Защото дали младежа е на 17 или на 18 години, това доста трудно се установява в Африка. А, операцията за раздаване на, на карти за самоличност се осъществява с техническата подкрепа на ЮСЕК. И винаги има конгуанско лице, което следи именно за този проблем. Що се отнася до бъдещето, какво ще се случи след изборите, какво ще е тяхното влияние върху реформата, правителството и опозицията дори настояват, подчертават значението на реформата. Не знам какви ще бъдат резултатите от изборите е, какво ще се случи преди, по време и след. Това не е включено в нашите правомощи, но ние следим за евентуалните въздействия и рискове. Но това, което установяваме е, че и правителството, и опозицията държат на осъществяване на реформата в армията. Благодаря, господин генерал, господин инспектор. Благодаря. Ще отговоря а, първо на въпроса с а, смяната на а, персонала. Наистина е така, когато трябва да осъществява мисия на място, Можем да, се, да приемем на 4-5 месеца да се сменят тези лица, но когато се говори в инспектората и се извършва по-обща работа, там това не може да се случи. Трябва да лицата да имат съответно опит, да се адаптират към ситуацията. 6 месеца е много кратък период. Така че въртенето, така да се каже, на персонала трябва да е случая година, година и половина, но това зависи от генералните щабове на държавите членки. Не всички са склонни да командироват квалифицирани хора, да се лишат от тях за известно време. Но от 49 души, 40, почти всички места са запълнени няма свободни бройки. И аз благодаря наистина на държавите членки за качествените хора, които са изпратени. И аз наистина мога. Те са многодисциплинарни, така да се каже, и наистина успешно могат да бъдат изпращани на, на място на, за изпълнение на различни задачи. Така че няма от какво да се оплача. Аз съм един щастлив ръководител на мисия по отношение на човешкия ресурс. А, сега, връзките, е, отношението между Брюксел и е, работата на място, наистина няма и тук от какво да се оплача. Сътрудничеството ни е, е прекрасно с CPCC. Работим в пълно взаимодействие, нямам а, проблеми личностни взаимоотношенията. По отношение на мандата, обсъжда се бъдещия мандат. Не знам дали това именно е форума, на който да се обсъди това. Но мисията ЮПОЛ подкрепа реформата. Така че ние работим на ниво разработване на действията по реформата и прилагането им. Някои насоки могат да бъдат подсилени. В предишния мандат имахме доста повече показатели за успеваемост, но сегашния мандат е, смятам, че трябва да бъде продължен в този му вид. Но най-важното е да работим по промяна на менталитета на хората. И а, е, с 49 души на личен състав а, е, не, не вярвам, че мога да контролирам всеки един полицай, конгуанец. Не е възможно това. Трябва да се промени менталитета на ръководния състав и оттам нещата да слязат отгоре надолу. И за типа мисия, която осъществяваме, е, тази численост на състава е добре съобразена. Сега да, разбира се, ако ни се предоставят повече средства, ще намеря как да ги освоим и за какво но мисля, че бюджета, сегашния бюджет е добре предвиден. Може би може да се добави а, възможност а, управляване на средства, предоставени от държавите членки. А, ограничени са ни правомощията в тази сфера. А, може би да имаме звено за малки проекти, да можем да изпълняваме по не толкова мащабни дейности и съответно да управляваме а, такива средства. По отношение на резултатите от изборите, въздействието им, а, да, изборите замърсяват, така да се каже, реформата, защото те са приоритет на конгуанските органи. Всяка седмица има някакви демонстрации, митинги и така нататък. Тази, всяка седмица се е, провеждат такива е, манифестации, е, митинги и осигуряването на сигурност, провеждането на изборите, това е основният приоритет на конгуанските власти. Логично е това. По отношение на координацията с държавите членки, в Киншас нещата се осъществяват прекрасно. Имаме постоянни контакти с посланниците. Всяка седмица имаме контакти с делегацията на Европейския съюз, на Европейската комисия. Нямаме проблеми тук. След влизането сила на Лисабонския договор повече са на брой контактите така че е, тази координация добре се провежда, както и координацията с е, съответните представителства на Великобритания, на Германия. Всичко това е, се извършва в седмичен порядък. По отношение на военното оборудване, този въпрос, нашата мисия не предоставя военно оборудване за осигуряване на сигурността. Французите предоставят средства, ние даваме становище, обучаваме, участваме в обучаването на конгуански е, преподаватели, обучаващи. Ние а, а, ги направляваме, когато започнат обучаващата си дейност, ние не купуваме оборудване. Франция го предоставя. В това не участваме. Даваме техническо становище а, по един проект, който се осъществява от делегацията на Европейския съюз в Киншаса. Става дума за радиопокритие. А, Това е отделен проект и Юпол заедно с Великобритания определя техническата спецификация за закупуване на радиооборудване, но ние не предоставяме оборудване. По отношение на сексуалното насилие, е, наистина много трудно можем да участваме в конкретни е, случаи, както това беше миналата седмица или миналата година, имаше масово изнасилване. А, ние няма как незабавно да действаме мисии като нашата, е, но с Манюско участваме в разяснителна дейност на съдиите, на магистратите, защото не всички са запознати с собственото си законодателство. И а, друга техническа дейност. и има звена, които ще бъдат дислоцирани в Изи след последното масово изнасилване. мисля, че все пак извършваме качествена работа в тази сфера. Сега, госпожа Мартинели. Искам да кажа три неща. Първо, за това да не се командироват семейни. Аз а, смятам, че това се отразява зле на е, кадрите, които могат да бъдат наемани върху условията на работа и сексуалното поведение при мискоитета на служителите, за който въобще не стана дума въпрос сега. Може би не е уместно, но ние се занимаваме с тези въпроси. Аз мисля, че причината за тази политика е финансова. А, когато има командироване на семейни, това означава, че се дават някакви средства за издръжка на членовете на семейството. Тоест, ако нямаше такива финансови а, последици, а, участието на, на членове на едно и също семейство може да се а, урежда просто с помагане намиране на място в училище или нещо такова, но не и с финансова издръжка. А, сега по втория въпрос. А, неохотата да се приемат мисиите навсякъде, мисля, че само е знак за тяхната ефективност. Не бива да се очаква, че ще се е, функционира винаги в рамките на, на графика, когато има такава неохота на място да се способства например 12 000 души Националната гвардия напълно е отказа да се включи в каквато и да е програма за реформа. Това е служба, която е на подчинение на, на президента. И трябва да се подготвя, да а, тренира, да, да и се плаща както трябва. А, после имаше е, липса на реакция след международната общност, след промяната на конституцията на Конго и това се е, интерпретира като подкрепа на до тогавашният е, държавен ръководител. Сенаторът, е, сенатът всъщност е двуполюсен, а не е многополюсен или аполитичен. Между Каса и Катанга, между севера и юга съществува напрежение между местното население, но няма липса, но няма достатъчно задълбочен анализ за дълбоките корени на насилието. Накрая за Моноско вече миналата година, а още миналата година, даже година и половина мина, откакто се почна да се говори за изтеглянето на мисията на ООН е Монуско, и а, сега пак се е, поставя въпроса какво ще трябва да решат държавите членки. Ще трябва ли да усилят своето присъствие с намаляването на присъствието и съответно капацитета на мисията на ОНЕ? Аз мисля, че това, което каза господин Стивенс за мисията на ЮПОЛ, ще има по-конкретен мандат е много положително. Важно е всички да обръщат внимание на това. времено обаче ми, мисията ще се занимава с прилагане на място на програмите за засилване на капацитета на полицията, както и борба с а, сексуалното насилие и въпроса за изборите. Аз а, мисля, че а, това са въпроси, които касаят а, сегашния мандат и не непременно следващия. Но обучение седма седмица, две, примерно за програмата Квартален полицай, може да се създадат някакви а, а, е умения, но това автоматично не означава, че ще започне а, да се осъществява полицейската дейност по-близо до местната общност. Това означава, че трябва да се стигне до всеки полицай, а това не може да го направи и мисията. И предвид на крайния срок 30 септември, трябва да се насочите по-скоро към нови проекти, а не толкова към интегриране на съществуващите. Благодаря. Благодаря на всички. Мисля, че това обсъждане беше много интересно, много полезно, защото така осветлихме много неща, които не ни бяха ясни. Имаше много въпроси, на които търсихме отговори и смятам, че след продължаване на правомощията на мандата и след изборите ще можем отново, отново да навлеземе в темата. Тези, които няма да участват в заседанието на АФЕТ, ви пожелавам приятна вакансия. Сега искам да из извина нашия заместник-председател, който е в Кипър и който е задържан там. Знаете, че там се случиха едни е, много е, неприятни събития, имаше експлозии и жертви, така че това е днес не е ден на национален траур. И за онези, с които няма да се видим, ще се видим отново на 19 септември.